Bueno, ya he dado cinco minutos de, de gracia. Имате още 5 минути. Надявам се, че всички сте готови. Добър ден. Искам да ви помоля да си заемете местата. Проверете дали картите ви за гласуване с вас. Чакани и дълъг следовет. Моля за тишина. В противен случай ще трябва да говоря на висок глас. Първа точка от дневния ред. Всъщност, нека изчакаме. Благодаря, госпожо председател. Имам едно, една молба. Трябва да направим почивка, иначе ще има проблем с представането на докладите. Затова ще ви помоля да направим 5-минутна почивка след гласуването, преди да чуем докладите. Преди доклада за хамсията при да започнем гласуването преди окончателното гласуване. Кога искате тази почивка? Преди окончателното гласуване. Добре. A ver, ¿qué es esto? No, me deis más, más papeles. <laughs> A ver, en primer lugar está la... На първо място трябва да приемам дневния ред. Ако нямате възражения, да приемем дневния ред. Втора точка е одобряване на протокола от заседанието от 29 септември. Мисля, че можем да сметнем и тази точка за прието, освен ако няма някакви коментари днес или утре сутринта. Трета точка е съобщение на председателя. Припомням ви, че на 28 октомври ще има един диалог за а, необичайните видове. И минаваме сега към четвърта точка. Това е доклада на Гробачек за измененията по забраната на селективното изхвърляне с цел повишаване на качеството и ограничения за риболова на писия и калкан в Балтийско море както и проливът Белти и Орасунд. Господин Гробачек е докладчика на консерваторите. Ако няма желание да вземе думата, можем да преминем към гласуване. Искате думата? Заповядайте. Sorry. W е, zasadzie chciałbym, żebyśmy przeszli natychmiast do głosowania. Е, Jedynie... Бих искал да преминем към гласуване, но един коментар ще направя преди това. Това е устно изменение, което е свързано с искането на Европейския съвет да се заличи думата 20. Това е свързано с законодателния процес за влизане в сила на този акт през тази година. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за оказаното сътрудничество. С това допълнение преминаваме към гласуваното. Гласуването първо изменение, параграф 1а за. Започваме гласуване. Край на гласуването. Приема се с вишегласия. Устно изменение. Край на гласуването. Приема се отново с единодушие. Предложението за законодателно изменение Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се с единодушие. И последно гласуване на законодателната резолюция. Режим на гласуване. Край на гласуването. 22 за. Единодушно се приема. Доклада на господин Кръбачек се приема. Поздравления. Минаваме към следващата точка. Многогодишния план за западния запас Атлантически сафрит и за риболова, насочен към този запас. Както си спомняте, текста на господин Галахар ни бе представен преди около една година. Междувременно и влезе в сила Лисабонския договор. Имаше някои изменения и ние решихме, че поради а, проблема с правната, правното основание трябва да постигнем съгласие с съвета. И решихме да се възприеме една процедура, която да ни позволи да гласуваме доклада. Докладчика има ли коментари преди да преминем в режим на гласуване? Господин Галахър, благодаря, госпожо председател. Искам да се възползвам от възможността да благодаря на всички докладчици в Сянка за оказаното съдействие и благодаря на тях се умяхме да стигнем до тук. Вие съвсем уместно споменахте, че започнахме работа по този доклад преди от една година и поради приемането на Лисабонския договор беше отложено гласуването. Не бяхме в състояние да вземаме някакви решения. На 1 декември гласуването беше чисто ориентирано стационно и трябваше да се съсредоточим върху този доклад, повече отколкото на другите, тъй като в бъдеще ще имаме съвместно вземане на решение и съответно бе необходимо да делегираме някои от функциите на комисията. Предложението на председателството, на което искам да се позова, за да се постигне някакво гъвкаво решение със съвета, за да могат те да определят минимума на ОВА. И ако не постигнахме съгласие, щяхме да се сблъскаме с някои затруднения. Надявам се, че след гласуването сега парламента, съвета и комисията ще постигнат някакво споразумение. Този доклад е важен, тъй като това е първи управленски план, който ще се приеме при съвместно вземане на решения. Ако ние не успаем тук, това ще се отрази на бъдещата ни работа. Той е един вид образец. Искам да благодаря на секретарията на Комисията по рибарство за това, че работеха в тясно сътрудничество с мен. Наложи се да се консултираме и с съвета. Благодаря и на служителите, на моите лични сътрудници. Много ми е ограничено времето и затова искам да представя пред комисията следното. Това е един доклад, в който ще трябва да забравим за националните гледни точки и да заличим а, части, които биха превърнали това в план за управление на отделните страни. Така че измененията, които аз имам предвид и компромисите, които постигнахме, целят всъщност да се разработи един дългосрочен план за управление, многогодишен план за западния запас – запасът е един и ние трябва да го третираме по този начин. На второ място, тук не отправяме някакво послание към държавите е, членки и не е уместно да се включва а, е, някакво разпределение на запасите в този план. Онези, които имат някакви страхове и притеснения в конкретни а, сфери, а, да знаят, че това е уредено с изменение 20, алинея 2, защото там се предвижда възможността за съхраняване на исторически установените права. А, приемливо е за съвета и а, в Амстердам проведохме среща. Това е един а, запас, а, който трябва да бъде съхранен и благодаря на всички за оказаното съдействие. Благодаря ви и сега минаваме към гласуване. Първо ще гласуваме изменението Фрейра. То вече бе от оттеглено. Сега гласуваме изменението на Андрес Барея заедно с устното изменение. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. 21 е, изменение е оттеглено. Продължаваме с компромис 7. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се единодушно. Сега продължаваме с гласуване на компромис номер 8. Започнете гласуването. Край на гласуването. 11 на 11. Отхвърля се. 11 на 11, нали? Да, отхвърля се. Сега продължаваме с изменение 22 на госпожа Билбао. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Sì. Una vez. Venga, eh, eh, rechazado. Отхвърля се. Сега гласуваме компромис номер 9. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме изменение номер 3. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме компромис 10 и 11. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се единодушно. Компромис 12. Гласувайте, ако обичате. Край на гласуването. Приема се. Заедно Компромис 13, 14, 15, 16. Започнете гласуването. При... Гласуването приключи. Приемат се. Сега... Е, изменение 4 отпадне, отпада под изменение 5. Ако обичате, започнете гласуването. Гласуването приключи. Приема се. 6 е оттеглено. Сега гласуваме изменение 25. 25. 25. Започнете гласуването. Глас, край на гласуването. Приема се единодушно. Сега 24, втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С 14 гласа против и 9 за. Сега гласуваме изменение номер 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Заедно с компромис 17 и 18 започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се единодушно. 8 отпада. Сега гласуваме компромис 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се, значи 9 отпада. И сега компромис 20. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Приема се. 10 и 26 са оттеглени. Сега гласуваме компромис 21. Започнете гласуването. Край на гласуването. Прието. 11.27 отпадат и за това гласуваме изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 28 е оттеглено. Сега гласуваме изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме компромис 22. Започнете гласуването. Се цирра. Край на гласуването. Апровадо. Приема се. 29 отпад, е, е оттеглено. Сега едно и 3. Компромис един, 1 и 3 заедно. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Приемат се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 1 и 14 са оттеглени. 15 също, тъй като приехме компромис 1 и 3. Така че сега гласуваме компромис 4. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Приема се единодушно. Сега номер 2 на докладчика. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Приема се единодушно. 16 на Андрес Барея. Заедно с устното изменение. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Приема се. Сега. Не. Така, компромис 5 отпада. Тринайсет, 14, 15, 16. А, да, извинявайте. Извинявайте, казва председателката. Гласуваме компромис номер 5. Моля, гласувайте. Гласувайте.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 6 отпада, в такъв случай гласуваме 18, така ли? И 18 отпада. Така, както госпожа Родос не ме слуша. Така, вие казахте, че, че искате една пауза преди окончателното гласуване. Госпожо председател, вече не е необходимо. Не е необходимо да правиме е, пауза тук, но за следващото да, ако обичате. Добре. Никаква друга, някоя друга група иска ли да направиме някаква пауза? Не. В такъв случай гласуваме с така измененото, изменения доклад. Край на гласуването. Приема се. И сега цялата законодателна резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа за и един въздържал се. И ще се тази, този доклад ще бъде разглеждан в пленарна през ноември втората сесия. Сега минаваме към следващото. Следващата тема дългосрочен план за запас от Хамсиева, Бискайския залив и за риболова, насочен към този запас ние следвахме законодателната процедура до първо четене. Госпожо Билбао, искате ли да вземете думата или да гласуваме? Благодаря, госпожо председател. Бих искала да кажа, че целта на този план е да има повече прозрачност да се върнем към по-научни методи, за да може на основата на изследването да решиме какъв е максимума улов, който е, е научно устойчив. Просто този проблем не трябва да бъде политически, а научен. Същевременно вота е малко специален, тъй като съвета изист, поиска от комисията да изтегли плана. Комисията още не знае каква позиция да заема, е, защото става дума за един сектор, един определен сектор. Това е един е, сектор, един отрасъл, в който има много традиции и е, мисля, че трябва да, да вземеме предвид а, начина по който се действа в, в, то, в този отрасъл, а, сериозното отношение към проблема и за това бих искала за изменение 4.30 улава и компромисно изменение номер 6 да вземеме предвид е, обсъжданията. Не, в а, е, никакъв случай улова не трябва да бъде под 7000, тъй касала в крайна сметка не отговаря за недостига на информация. Т.е. те не, не, не могат да бъдат виновни за нещо, за което не са виновни. Що се отнася до компромисното решение в, на различните заседания, маржа така се обединихме около един консенсус от 10% марш. Комисията предлагаше 5%, други предлагаха 20%, но в крайна сметка смятам, че най-разумно е да приемеме цифрата 10%. Сега минаваме към гласуването. Започва гласуването. А, е, край на гласуването. Отхвърля се. С 13 гласа против и 9 за. Сега компромисно изменение номер 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение трето отпада, четвърто е отеглено. Сега компромисно изменение номер 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение номер 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 27. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение номер 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение номер 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 12 гласа против, 10 за, 20-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 против, 9 за. Сега гласуваме изменение номер 28, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 30-то е, изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 10 гласа за, 12 против. Е, пето изменение е оттеглено. Компромисно изменение номер 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме член 6 и съвместно 13, 14 и 15 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Член 7. Е, адаптиране към правилника за контрол. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение номер 16, което също е адаптиране към правилника за контрол. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Член 10. Е, адаптиране към е, правилника за контрол. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение номер 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 17 за, 5 против. Сега гласуваме следващите три точки. Адаптиране към правилника за контрол, член 11 2, 11.3 и член 13, 12. Е, съвместно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение номер 18, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 33, изменение номер 7 отпадат. Сега е, гласуваме компромисно изменение номер 19, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се с 13 гласа за. Изменение 8 и 34 отпадат. При това положение гласуваме компромисно изменение 20 и 21. Начало на гласуването. Приема се 19 гласа за, 3 против. Изменение 9 отпада. Сега Гласуваме е, член 14, трета линия, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение номер 22, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение номер 23, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Член 15, линия 3, адаптиране към правилника за контрол, начало на гласуването, край на гласуването, компромис номер 24 с изменение на докладчика, във връзка с маржа за толерантност, който преминава от 20 на 10%. Е, сега, измерение номер 24 с това предложение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. изменение 11, изменение 36, изменение 37 е, отпадат. Гласуваме изменение номер 38, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Поставям на гласуване е, член 18, адаптиране към правилника за контрол, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 39 отпада. Сега гласуваме член 19 или нея първа, адаптиране към правилника за контрол, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 25. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 13 гласа за, 9 против. Изменение 12 отпада. Компромисно изменение номер 26. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 17 за, 5 против. Член 20. Адаптиране към правилника за контрол. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение номер 27. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14 отпада. И сега компромисно изменение номер 28, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Е, изменение 14 40 отпада. Компромисно изменение 29. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 17 за, 5 против. Сега изменение номер 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 против, 7 за. Компромисно изменение номер 30 за. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 10 за, 12 против. Изменение номер 41. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Един глас за, 21 против. Сега пристъпваме към гласуване Мотив 1, 2 и 3 би за 1 и 2 и 3 не се гласуват. 18-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 19-то изменение е оттеглено. Мотив 4 е, е правна адаптация. Начало на гласуването по е, мотив номер 4. Край на гласуването. Приема се. Мотив номер 5. Компромисно изменение номер 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 10 гласа за, 12 против. Мотив 7 е правна адаптация. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно измерение номер 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение първо е оттеглено. Изменение 21 отпада, е, защото изменение 5 е било прието. Сега гласуваме изменение номер 8, което е адаптация към правилника за контрол. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Е,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 On va voter. A ver, eh, pido, pido que, que, se, que se sienten todos ustedes. Моля ви да заемете местата си, за да продължим с гласуването, окончателното гласуване. Подлагам на гласуване предложението с измененията. Режим на гласуване. Край на гласуването. Предложението е прието с 13 за 9 против. Подлагам на гласуване резолюцията. Начало на гласуването. Се cierra la Край на гласуването. Разделението на гласовете е същото. 13 за 9 против. Eh, И така, поздравявам докладчика, госпожа Билбао Барандика. Не знае тя дали е удовлетворена, но трябва да я поздравим за свършената работа. И минаваме към следващата точка от дневния ред, номер 7. Това е споразумение за партньорство между държавите от Тихоокеанския басейн и Европейската общност. Аз съм докладчик. Това е всъщност едно становище за комисията Инта за споразумението с, с Фиджи. Папуа Нова Гвинея. И Папуа и Нова Гвинея. Госпожа Лавин има изводи. Аз нямам нищо против изменението, но предпочитам да съхраним моя текст. Според мен, моят текст е малко по-взискателен и предлага някои условия, които трябва да бъдат спазени. А, продуктите, които произхождат от този район, според мен не е добре да има някакво общо изключение, а, когато имаме определени правила за страна на происход. И на второ място условията, които се предлагат от госпожа Лавен, по доклада. Това е доклад, който вече е отразен в протоколите. Комисията трябва да направи оценка за дерогацията. Освен това, в цялата тази област за опазване на околната среда, нещо, което госпожа Лавин е взела при сърце. Всъщност се стига до една катастрофа предвид дерогацията, защото папо е Нова Гвина, Гвинея имат дерогация, дават се концесии в бъдеще за изграждането на консервни фабрики и те няма да подлежат на каквато и да било предварителна оценка и не може да бъде успорено съответното решение в съда. Това е едно изменение, което вече е прието. То е част от е, закона за опазване на околната среда. Закона не се спазва. Проблемът е голям. И, както казах вече, подобни решения не могат да бъдат оспорвани в съда. Необходимо е да се спазвате някои социални изисквания. Ако погледнете вебсайта и видите Папуа и Нова Гвинея, какви материали са публикували там за привличане на а, предприятия, ще видите, че не се предвижда нищо по отношение на заплащането. И това е, означава, че втората част от а, е, условията също не се спазва. Няма да навлизам тук в подробности, но това са социалните аспекти, екологичните аспекти на въпроса. Има и трети аспект – и това е несъответствието с препоръката на регионалната организация за рибно стопанство, която отговаря за този район. А, именно това е организацията за рибното стопанство в западния Тихоокеански район. Голяма част от страните там не се съобразяват с препоръките на тази организация, по-конкретно всички от тези държави, които правят инвестиции в Папуа и Нова Гвинея. Ще ви дам и пример за състоянието на нещата там. В сектора за рибата тон един наблюдател от тази организация изчезна. Той е бил наблюдател на реекспорта, който осъществяват филипински плавателни съдове. Този човек е изчезнал, може вече да не е и сред живите, но нищо не знаем за него. Както виждате, много е сериозен този въпрос. И като имаме всичко това предвид, смятам, че условията, които аз съм предвидела по доклада, са далеч по-строги от това, което предлага господин Лавин. Нямам нищо против нейния текст, но предвид сегашното състояние, моя текст, струва ми се, много по-ефективно решава проблемите и предпочитам да заемам една по-твърда позиция. Зная, че удължавам а, дискусията, за което се извинявам, но вие бяхте много убедителна и мисля, че трябва да направим едно обсъждане по тази тема, да имаме заседание. Затова не сме имали време да обсъдим всички тези аргументи. Добре. Това, което исках да постигнем, всъщност бе да разясня защо съм против измененията на госпожа Лавин. Тя, те са логични, но аз смятам, че трябва да възприемем по-строги изисквания. Това всъщност се опитах да разясня. А, това е чудесна възможност да обсъждаме въпроса. Ако искате, ще направим 5-минутна почивка, докато помислите по въпроса. Eh, eh, eh, И така. Нека гласуваме измененията на госпожа Лавин. Сиров. Es rechazada por Край на гласуването. Отхвърли се с 14 гласа против. И така, отхвърля се с 14 гласа против. И сега можем да продължим с гласуването на становището. Проекто становището. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се с 19 гласа за, 2 против. Благодаря на всички. Минаваме към следващата точка в дневния ред. Това е доклада на господин Галахър. Той засяга измененията споразумението между ЕСЕ, Исландия, Лихтенштайн и Норвегия. Това е доклад, който е внасен в пленарно заседание. Той визира финансови механизъм на ЕИП за периода 2009-2014 за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и рибни продукти за периода 2009-2014. Искам да попитам докладчика, желая ли да вземе думата? Няма изменения. Ако не желая, минаваме към самото гласуване на този доклад. Започваме гласуване. Край на гласуването. И поздравления! Единодушно се приема с 21 гласа за, няма против, няма въздържали се. Поздравяваме докладчика и с това смятам, че приключихме с гласуването за деня и минаваме към девета точка от дневния а, ред. Изменение на регламент 861-2006 съвета от 22 май 2006 за установяване на финансови мерки на общността за прилагане на общата политика по рибарство. В областта на морското право два регламента имаме за тази политика. Е, това е единия, и другия за фонда за рибарството. Това са елементите, които ни дават възможност да предвиждаме различни мерки доклада на господин Ферейра се внася за прав път. Разглеждали сме предложението на комисията вече. И затова давам думата на господин Ферейра, който ще ни представи своя доклад. Благодаря ви, госпожо председател. Както казахме, това е изменение на регламент 861 от 2006 година, който, знаете, предложението на комисията вече беше разглеждано, няма да навлизаме в подробности. Бих искал само да спомена, че става дума за един важен финансов инструмент, е, който е, допълва ФРЕ за прилагане на опор на практика. Този инструмент е, има. Извинявайте. Señor Ferreira, siga usted. Perdone.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 Що се отнася до контрола, смятам, че с местното финансиране трябва да бъде също в размер 75%. Това е положението, свързано с регламент 861. Включително съм съгласен с предложението на комисията, но, но смятам, че закупуването на а, съоръженията необходими за събиране и обработка на данните а, трябва да се вземе предвид, не само да разглеждаме чисто технологичните аспекти, а, включително необходимо е да се обучи и а, личния състав, който ще трябва да събира и преработва тези данни. Също времено, се споменава и възможността да се събират социо, социално, социоекономически данни. Аз обаче добавям и екологични данни, защото екологичното измерение ще придобива все по-голяма и по-голямо значение. Многократно сме обсъждали този проблем – и Значи, както още, още веднъж казах, за да можем да гарантираме устойчиво развитие на този отрасъл, трябва да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 No, no, voy a dar la palabra a la comisión. А сега давам думата на комисията. Господин Чанст има думата сега. Благодаря. Комисията също приветства докладчика за неговия доклад. Ние смятаме, че е, направените предложения за изменения са полезни. Вървим в правилната посока. Когато се търси е, някакво общо поле с съвета, Както знаете, съвета неколкократно се занимавал с е, това предложение, направил и предложение за изменения и те е, е намират отклик в измененията, предложени от е, оратора. Е, много е, преждеговоривши с тревога говориха за увеличение от 50 до 75%. Това е свързано с, с засилване на контрола и увеличението на данните, които се събират. Едва ли за вас изненада, че ние също споделяме тази, е, тази загриженост, именно е, поради причината, която беше изтъкната тук. Ако вземем един прост е, пример, в случаите за засилване на контрола имаме 100 000 евро съфинансиране от европейския бюджет, на което 70% от цената на проекта, т.е. 133 евро трябва да бъдат използвани от общностно финансиране и национално финансиране. А ако е, има 50% съфинансиране, тогава вие ще похарчите 200 е, евро, така че трябва да има здраво финансово управление, което означава да се правят економии. Економии е, трябва да се правят, е, когато е, има средства, както подобава. Така че ние се тревожим за това, че ние намаляваме всъщност искането на инвестиране, е, което се контролира контролира, като увеличаваме този процент. И подобен, подобното се отнася и за събирането на данни. Още едно изменение, за което искам да говоря сега. Това е изменение номер 2. Като цяло ние подкрепяме това изменение, обаче има две специфични точки, на които искам да се спра. Първото от тях е, е че в първата част се говори от е, е, административните органи е, в държавите членки, но всъщност това няма нищо общо с общото съдържание на текста. Това не е имало никакъв проблем, защото бенефициентите, разбира се, са националните власти, защото те отговарят за контрола в държавите членки. Така че ние смятаме, че това не е полезно. Сега, по другите точки в същото изменение, е, ние в е, първото, второто и третата част се въвежда думата развитие. Ние разбираме логиката за е, въвеждането на думата в първата и втората част, да, но в третата е, е, всъщност модернизиране на средствата за контрол. Това засяга самолетите и корабите. Ние не искаме да плащаме за развитие на въздухоплавателна техника или за техника на корабоплаването. Има се предвид точно този вид е, инвестиции е, и за това ние смятаме, че точно такъв довод ще причини затруднения за нас. Както казах, ние приветстваме доклада в неговата цялост, е, но той предполага увеличение на съфинансирането. Господин Ферейра. Relativamente ao cofinanciamento. По въпроса за съфинансирането, сегашният регламент определя следното. Мерки, които са допустими за съфинансиране, могат да получат 50% и тези 50% не могат да бъдат превишавани. Аз предлагам да кажем, че не може да се надвишава 75%. Всички проекти, по които ще има съфинансиране, автоматично могат да бъдат си финансирани до 75%. Тоест, ние искаме да създадем възможност за това, ако е уместно. Комисията тогава би имала възможността да подложена оценка съотношението, което според нея е приложимо. За разлика от това, което казаха някои колеги тук, това не означава, че автоматично ще трябва да се свие сумата. Просто ще трябва да определим нова горна граница, за разлика от твърденията на някои тук. 75% съфинансиране. Някой може да каже, 75% не бива да се превишават или 50% да се превишават. Това съвсем не означава, че всеки път съфинансирането ще е в съотношение до 75%, но така се създава една възможност. Това въжи и за допълнителните данни можем да го третираме като една допълнителна един допълнителен стимул. Както и до сега, комисията ще управлява общата сума от средствата, но ще създадем една допълнителна възможност комисията да увеличи тази квота, ако желая. Ако държавите членки поискат повече средства или комисията реши да направи нещо в допълнение по събирането на данни, смятам, че е очевидно, че това трябва да се направи заедно с възможността, а не задължението за увеличаване на прага на съфинансиране. По въпроса сега зададен от председателя. Не съм сигурен, че съм ви разбрал правилно. Вие споменахте един член, не знам дали правилно съм ви разбрал, но бихме могли да го обсъдим и по-късно. Споменахте и кой орган е компетентен. Може би тук трябва да подходим по същия начин както беше, когато действаше старата генерална дирекция. Тук нищо не се променява. Има само едно преименуване, защото вчера ги наричаха генерална дирекция по рибно стопанство, днеска е нещо друго, в други ден е нещо трето. Ние не искаме този регламент а, да устарява морално, просто защото някъде в комисията някой, си, някой отдел си е променил наименуванието. А, днес Генералната дирекция, главна дирекция се нарича така. Искаме да гарантираме, че в бъдеще самия регламент няма да стане нищожен, просто поради промяната на някакво наименование. И третия въпрос засягаше данните за рибарството. Тук обаче не става дума само за тези данни, става дума за данни за аквакултурите. Бихме искали да ги включим, а не само рибното стопанство, за да избегнем възможността от е, несъответствия. И именно поради тази причина сме включили и аквакултурите. По въпроса на господин Джонстън от комисията ще кажа следното. Имаме предвид за купуването на определени неща от държавите членки. Не бива да говорим само за закупуване на технологии, а за това, че тези технологии трябва да бъдат и доразвити. Тоест, ние говорим за финансиране, закупуването на материали и технологии, но в тази сфера а, непрекъснато а, имаме развитие и можем да говорим за закупуването на тези нововведения. Трябва да говорим и за разработката на нови технологии, а не само за купуването им. Защото ако ще финансираме закупуването, защо пък да не закупуваме и самите разработки? Мисля, че отговорих на всички зададени въпроси. Ако има още въпроси, ще се радвам да отговоря на тях. alguien más Ако да... Комисията иска ли да вземе думата? Добре, комисията. Само да се върна към последната точка, повдигната от е, оратора за закупуване на съоръжения и е, плавателни съдове. Това е нещо, което ще обсъдим. Това не е приоритет за сега, но ако видиме за закупуването на плавателни съдове и, сам, и самолети за извършване на контрол, в момента тогава то става дума за неща и съоръжения, които изискват огромни а, средства. А тук и Просто ние не, не, не можем да, да, си, да си го позволим в рамките на тази програма. Докато раз, развитието на технологиите е, и развитието на тези съоръжения е нещо, което, на което можем да, разчу, да разчитаме, което ще стане и което може да стане в рамките на научните програми. И сега някой коментар относно увеличението на финансирането от 50 на 75%. Разбира се, ние не сме длъжни да финансираме в размер до 75% съгласно този регламент. Но просто трябва да да, да отчетем от друга страна, че държавите членки ще имат много големи очаквания, ако това залегне в регламента. От друга страна, е, имаме много големи приоритети, но бихме искали просто да има една отправна точка и тази отправна точка да бъде 50% с цел реализиране на съответни економии и да има ефективност. Благодаря ви. Госпожо председател, Госпожо председател. Сега започна. Госпожо председател. Мисля, че трябва да избегнем недоразуменията. Мисля, че преминаването от 50 на 70 против 5% няма да намали самите дейности. Мисля, че това трябва да бъде ясно. Да, ще има очакване от страна на държавите членки, но от друга страна ще има и много повече възможности и много голям, по-голям марш на съдействие. Защото тези средства ще послужат също така за събиране и обработване на данните, госпожа Рошо. Скъпи колега Ферейра, разбират, че комисията на практика не желая увеличаване на, на съфинансирането. Тогава какво да правим? Защо? Необходимо ли? Представителя на комисията наистина е, изложи своите мотиви, защото каза, че това не е в интерес на всички. Има искания, добре, но как се формулират тези искания? Аз идвам от страна, където няма нужда от човек да влага много творчество, за да си върне парите. Така че мога да, мога да ви кажа, че всеки ще успее по някакъв начин да си, да, да измисли аргументи, за да получи 75% от финансирането, но същевременно за бедните страни това ще, това ще бъде проблем. За, за богатите страни това въобще не е проблемно. Ако 75% залегне в е, регламента, мисля, че всеки ще, е, в крайна сметка, ще прояви достатъчно творчество, за да получи на 75% от средствата. Мисля, че аргументите на едната и другата страна са ясни. И аз е, ви предлагам да приключим с този дебат. Господин Ферера, вие сте докладчик и имате право на последни заключения, но наистина много накратко. Да, госпожо председател. Бих искал да разсея недоразуменията, ако има такива. Аз наистина защитавам а, моята позиция. Разбирам, че колегите имат други позиции. Те защитават техните си позиции. Коми... Комисията има своя позиция. Разбира се, всеки трябва да вземе решение, но след като проучи наистина нещата такива какъвто са и раз... след като всеки разполага с необходимата информация. Многократно сме подчертавали, че е важно да колко, колко е важно да разполагаме с е, надежни научни данни и колко е важно те да бъдат правилно обработени. Така че Нашия аргумент е, че ние имаме приоритети в този отрасъл. По този начин ще разполагаме с допълнителни ресурси. Нека не забравиме, че Изпълнителната комисия продължава да се занимава с управлението, с същите ресурси, с ресурсите, в които, с които в момента разполага. Така, мисля, че позициите са ясни, всеки е наясно. Измененията трябва да бъдат внесени до 9 ноември. Комисията ще гласува на 30 ноември и 1 декември 2010 година. Значи приключихме с точка 9 и сега минаваме към точка 10 относно опазване на запасите от риба меч в югоисточната част на, Тих, на Тихия океан, доколкото разбирам, социалистите са поискали отново да обсъдим този въпрос. Давам отново думата на докладчика и след това ще продължиме с... Благодаря. Благодаря. Ови, не можах да присъствам на последния дневен ред. Не можах да разгледам доводите аз участвах в конференция и всички обяснения, които поисках, ми се дадоха. Няма да повтарям казаното. Искам само да кажа, че някои решения бяха взети преди е, комисията да вземе отношение по въпроса. Информацията. Е, беше на лице, е, но, но нашата комисия може би я забрави, така или че трябва да продължим работата, така или че ние сме парламентарната комисия, която отговаря е, за този въпрос. Ние не сме правно задължени да е, получим такава информация, но все пак трябва да имаме такава информация. Въпросът е сложен. От десетина години се обсъжда. Чили не прояви особена склонност към сътрудничество в началото. Държаха се доста едностранно в областта на риболова и на тяхните територии, както и на разтоварването на улов на тяхна територия, на техните териториални води и разтоварването на улов е, е, в техните пристанища. Причините за мен е, не бяха ясни. Европейския съюз не трябваше да влиза в чилийски пристанище, е, е, по-скоро да отиде в Перу и е, трансбордирането е доста опасно в открито море. Имаше временно споразумение, обаче е, временното споразумение така и е, не беше приложено. Някои разпоредби изобщо не бяха приложени. Е, ако греша, ще ме поправите. Ставаше въпрос за 4 кораба, които трябваше да акустират в Чили. Така че нещата се свеждат до много малки неща. До, до, преди лятото и сега не съм убеден, че Чили е склонен да сътрудничи с нас, особено в областта на рибата меч. И ако трябва да бъда съвсем ясен, мисля, че Чили се опитва просто да печели време. Аз имам доста близки връзки с регионалните консултативни комитети. В нашата комисия аз съм докладчик. Срещахме с господин Стивенсън в Амстердам. И там ми се, обади, ми се обясни, че не става въпрос само за рибата меч. Става въпрос е, е, за е, много е, риби от същия вид, така че, ако е, е, подобен е, въпрос се обсъжда, както, например, Атлантическия сефрид в Япония, мисля, че трябва да вървим по един и същи път. Чили трябва да спазва ангажиментите си и двустранно да сътрудничи с Европейския съюз, а не само с други страни, които осъществяват риболов в Тихия океан и в юго част на Тихия океан. Трябва да вземем бързо решение и е, трябва да се действа бързо. И ако решим, че е, ние няма да се занимаваме повече. Тогава трябва комисията да ни предложи варианти за действие. В миналото нямаше споразумение. В такъв случай може да се върнем към Световната търговска организация. Аз съм, между другото, на това мнение. Но положението вече не е същото. Ние се върнахме назад. Върнахме се назад спрямо положението от преди няколко години. И това няма нещо е, конкретно, което е, да ме убеждава, че трябва да променя своите препоръки. Нищо убедително. Казаха ми, че е, поведението на някои е, рибари в Испания се е променило, но аз не съм убеден. Нищо не ме е убедило и не знам е, как да ви препоръчам нещо друго, при положение, че не съм си променил гледната точка. Може би някои членове на нашата комисия са много по-осведомени от мен. Правил съм поручвания, водил съм разговори с комисията и с други лица. Запознат съм с темата. Аз е, е, мога да кажа, че просто тук нещо не върви. трябва да се търси е, е, някакво трайно решение, а не, е, а е, е, не решение ад-хок. От 2001 до 2010 решението беше ад-хок, но не е, най- не е най-доброто. Благодаря, госпожо председател. По принцип, това, което каза господин Галахар е съвършенно вярно. Въпросът търси решение повече от 10 години. Има същински търговски пречки за хвърлянето на котва в чилийските пристанища поради едностранното прилагане на собствените им стандарти, с което пречат на разтоварването и един, едно такова споразумение, е, като това, което обсъждаме, с цел подобряване на отношенията между Европейския съюз и Чили, остават много отворени въпроси. Гарантиране на достъпа до пристанищата, прилагането на съответните практики. Чили до тук не са приели нито един от въпросните стандарти. Сега можем да ги задължим да се съобразяват а, с международната практика в а, тази област, като въпроса за разтоварването, за а, получаването на право на ползване на пристаните. И наистина това е въпрос, който може да намери своето решение и можем да разтоварваме товари без проблем, но не можем да оставим нещата така. Според мен Чили започва да се съобразява с международното морско право за своето управление и поведение. И ако ние не подпишем това споразумение, смятам, че Чили няма да се съобразява с международните стандарти и няма да поемат ангажимента да присъстват на международни срещи за рибните запаси и няма да се съобразяват с съответните а, квоти за улова. Изключително важно е това, тъй като тяхната крайбрежна линия е огромна и би било много добре за нас да имаме някакъв вид отношения с Чили и да се стремим да ги усъвършенстваме според мен това споразумение би било една стъпка напред и би било полезно и за двете страни. Не можем да оставим нещата нерегламентирани, да ги оставим извън обхвата на международните а, пазари. Това не са правилата на Европейския съюз. Ако има страни, които не са а, част от а, международните спогодби за търговия, това е един добър начин да ги привлечем – към тези а, спогодби. Ако Чили не се съобразяват, ако не играят играта по правилата, лесно може да им бъде показано, че това не е правилно но има известно подобряване, има отваряне на пристанищата за испански плавателни съдове и не само испански, а въобще тези от Европейския съюз. Знае, че всички имаме своето мнение, но има различни начини за съблюдаване на международните спогодби от полза и за двете страни. Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепям изцяло Пат Декоп, който е наш докладчик и който от наше име смята да откаже подкрепа за споразумението. Шалбите срещу Чили за недаване достъп до пристанищата беха оттеглени, обаче нещата не се промениха и ни се подобриха. Знам, че Европейската комисия казва, че от 2008 година след споразумението Европейския флот има достъп до пристанищата без контрол, че Чили е, не прилага допълнителните стандарти, че са взети мерки за криба меч в Тихи океан. Аз не съм видял обаче подписа на Чили на някакъв документ, в който да са залегнали подобни разпоредби. Така че не съм сигурен, че Чили държи е, и се придържа към своите ангажименти. Струва ми се, че просто ние по този начин с е, позицията, е, която изразяваме, отправяме едно ясно послание на Чили и на комисията. Благодаря. Аз искам да, така, да направя някои коментари по конфликта. Доколкото знам, чилийците казват, че Европейския съюз не е, се придържа към е, критериите за размер, които самите е, чилийци прилагат и към които се придържат. Струва ми се, че Проблема е, че ние нямаме. Не, не се координираме достатъчно, не сме достатъчно единни а, в позицията си, а също, също, че или не е член на Комитета за тропическата риба Тон, комитет, който разглежда този проблем и и е, улова на рибна. А, рибата меч извън а, е, Чили, из, извън на териториалните води на Чили, се, се, е, не е регулиран. че аз смятам да включа тези елементи в моя доклад. Благодаря ви. Аз подкрепям позицията на нашия докладчик. И затова смятам да дам думата на комисията, защото вие знаете каква е моята позиция по въпроса. Колкото да Китай, мисля, че проблема с Атлантическия сафрит е практически същия като проблема с рибата меч. А що се отнася до, смя... до смяната на екипажите, е, това може да стане само в Перу, т.е. 8 дена плаване повече. А става дума за кораби, които извършват риболов извън териториалните води на, на Чили. Това са кораби, които а, извършват улов в открито море, но чилийските власти не ги допускат до, а, до чилийските пристанища. Нека не забравяме, че а, забраните за Атлантическия сафрит и за рибата меч са все още в, а, в сило. А, и нито а, риболовните кораби които се занимават с улов на рибата меч, нито на атлантически сафрит, не а, използват чилийски пристанища. Когато бех член на испанското правителство, този проблем вече беше поставен. Ако Чили наистина е, е готов да спазва своите ангажименти, то страната трябва да го докаже. Струва ми се, че ние просто сме е, били е, заблудени. Жалбата, която е, бе е, представена пред СТО пред 2002 година, бе оттеглена и аз мисля, че е, е, последиците от тази жалба трябваше да продължат да бъдат в сила преди до е, ратифицирането на споразумението. А, обаче, междувременно, е, забраната и мерките бяха оттеглени. Не става дума само за е, улова на рибата меч, и, но и за е, Атлантическия съфрит. Така че смятам, че това споразумение не разрешава проблема. Трябва да подкрепиме позицията на докладчика и да кажем веднъж и завинаги не на Чили. Това в никакъв случай не поставя под въпрос или под съмнение други споразумения а, е, с Чили господин Гримо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички изказали се за тази дискусия, която е по-задълбочена от водените до сега. Както беше казано от докладчика, господин Галагер, въпросът е сложен. И се надявам е, информационната нота, която беше разпространена от Европейската комисия и която е изпратена до тази парламентарна комисия е полезна, за да има по-добро разбиране, е, особено за тези, които не са запознати с последните подробности от последните 10 години. Сега въпросът може да се разглежда от различни гледни точки от гледна точка на економическите интереси на Европейския съюз, е, за съхранението на е, морските ресурси или от гледна точка на връзката с е, Чили. От гледна точка на комисията, каквато и да е гледната точка спрямо въпроса, изводът е един и същ. Примерно, от гледна точка на економическите интереси на Европейския съюз, спрямо споразумението от 2001 година, няма ограничение по е, дебаркираните количества, по броя на корабите, няма никакви ограничения, което се налагат е, едностранно е, от Чили за минималния размер на рибата меч. Всъщност това разбиране, което е предложено, има значително подобрение спрямо онова, което се постигна 2001 година. Значи от гледна точка на економическите интереси на Европейския съюз, споразумението е интересно и заради това въпросния отрасъл на економиката подкрепя това споразумение. От гледна точка на съхранението на морските ресурси, което също е, ни тревожи, в е, е, този документ има замразяване по броя на корабите, които ловят Риба меч. Това е първа консервационна мярка от подобен вид в югоисточната част на Тихия океан, така че това е крачка напред към по-доброто управление на този вид можем да видим доколко е достатъчна тази мярка, дали е, се налагат и други мярки, мерки, но ако ние не ратифицираме сега това споразумение, няма да имаме нищо. Ако го ратифицираме, все пак има консервационна мярка. Ако не, няма да има нищо. Както се каза, Международната организация по риболова която е компетентна за гаранция и управлението на рибата меч е, е, е междуамериканската организация за е, комисията на тропическа риба Тон, но проблема е, че Чили не е член на тази организация, и така се стига до третата точка, както се каза основателно, особено от госпожа председателката. През годините е, Чили се въздържа да не каже нещо повече, е, да вземе участие в международното сътрудничество за устойчиво управление на морските ресурси. Е, чрез преговорите, които се водеха, ние доведохме Чили до по-сериозно ангажиране, до по-голямо социологизиране на Чили или чрез двустранното споразумение, което е крачка напред, е, защото е, Чили трябва да поеме ангажимент за достъп до пристанищата му. И второ нещо, което е важно, че за първ път Чили участва в преговорите, които се водеха, за да има нова регионална организация на риболова в е, Тихия океан, в неговата южна част. Така че поведението на Чили става по-гъвкаво. Чили не желаеше да участва в тази организация. Сега са направени някакви крачки. Ние смятаме, че са недостатъчни, е, но въпросът си остава. Когато Чили върви в тази посока, ние искаме ли да ги насърчим, искаме ли да има средства за да ги принудим? защото чрез е, тези двустранни споразумения има двустранен комитет за преглед на споразумението, има възможност за уреждане на двустранни спорове. Ако смятаме, че Чили не спазва своите ангажименти, така че да придружим ли Чили, да упражняваме ли натиск върху НЕК е, за устойчиво споразумение. Искаме ли да преговаряме или не? А, ако решим, че трябва да отхвърлим онова, което е договорено, не знам какви са другите варианти. Ако има идеи за други варианти, Европейската комисия с живи интерес ще ги изслуша, но за момент комисията не знае доколко отхвърлянето на настоящото споразумение ще е, подобри положението на рибарите в Европейския съюз, които първи ще пострадат от отхвърлянето на споразумението. И на второ място, дали по-добре ще се съхрани този вид в този район – и на трето място, доколко отхвърлянето на това споразумение ще позволи Чили да участва по-активно в двустранно сътрудничество и как за бъдеще Чили да бъде партньор, който да, бъ, да е склонен да сътрудничи и да може да му съгласува по-голямо доверие, отколкото в миналото. Това са въпросите, които комисията иска да представи на вашето внимание. Радвам се на проведната днес дискусия. Въпросите са важни и за економическите интереси на Европейския съюз, но също така и за нашия ангажимент за устойчивото управление на ресурсите в Тихия океан. Господин Галагер. Господин Галахър, желаете ли да вземете думата или да приключим? Не, само искам да благодаря на комисията за становището им и след като го получим, това би означавало, че това ще помогне на Европейския съюз по-ясно да разбере как ще се развият отношенията ни с Чили, има група, която работи в тясно сътрудничество с Чили по отношение на а, съхраняването на запасите и в момента, в който това стане, ще имаме възможност да работим по същество комисията ще трябва след това да ни уведоми и да ни каже какви други варианти има, при положение, че Чили отхвърлят тази възможност. И тогава бихме могли да се обърнем към Световната търговска организация, но това ще удължи сроковете и може би това ще е един добър урок за нас. Не бива, като се затворя една врата, да се откажем от всички други възможности защото ако се затвори вратата към Световната търговска организация без одобрението на тази комисия, да би било добре. Затова искам още на този етап да разбера, ако отнесем въпроса към Световната търговска организация, да има по-голяма яснота колко време ще е необходимо и някой да ми каже какви са недостатъците за, а, и пречките за испанските плавателни съдове, които хвърлят а, котва и какви са условията, а, при които трябва да плават по-големите плавателни съдове, за да осъществят реекспорта, защото това е свързано и с въпроса за безопасността на екипажите. Те трябва да пътуват дълги дни в открито море, за да могат да се сменят а, така че нямам какво друго да добавя. Мисля, че имаме, нямаме никакви основания за да сменям аз своя доклад. Напълно съм съгласна с вас. Крайният срок за измененията е 9 ноември, обед. А за докладите, единствените, които могат да бъдат прияти, са процедурните е, изменения. Затова предлагам да приемете или да отхвърлите предложението на докладчика. Той предлага да отхвърлим направеното предложение. Можем да приемаме само процедурни предложения. С това приключваме десета точка. Нека минем към следващата точка, която е 11-та. Изменение към а, регламента на съвета а, 1288, който предвижда преходни технически мерки от 1 януари 2010 до 30 юни 2011 година. Госпожа Грерие е докладчик по този въпрос, доколкото разбирам. И това е свързано и с изменението в регламент 5208 и предложението на комисията бе оттеглено. Така че ни остава това, че регламента на изтича и а, остават преходните технически мерки до 30 юни 2011 година. Госпожа Грелие. Благодаря, госпожо председател. През 2008 година комисията представи предложение, но тогава комисията, е, парламента и съвета не можаха да се споразумеят и това предложение не бе прието. Сега комисията смята да преразгледа този регламент в рамките на цялото преразглеждане на опор. Ние разбираме е, тази гледна точка, но след като работим от 2008 година по тези неща, аз бих искала комисията да ни каже какви са нейните намерения, защото след като вече две години се работи по този въпрос, е, трябва да има някаква причина. Аз разбирам, че нещата са по, е, по, по-цялостни, по глобални сега, но все пак обяснете. Благодаря, госпожо председател. Аз благодаря на докладчика от за въпроса, защо ние се връщаме към това в рамките на преразглеждане на опор. Първо, трябва да припомним, че комисията и съвета, всъщност съвета на практика не можаха да се споразумеят относно продължението, тъй като това предложение се разглеждаше в рамките на процедурите, които се прилагаха преди Лисабонския договор. Днес обаче вече влезе в сила Лисабонския договор, така че продължението на приложението на този регламент изисква диалог или по-скоро даже трилог. Целта е да направиме оценка на въздействието на различните мерки върху риболова и отрасла рибарство като цяло. Това може да стане само в рамките на опор тъй като новата, новата политика ще влезе в сила на 1 януари 2013 година и за това е необходимо и това продължение. Целият този инструментариум включва в съществуващото до миналата година и продължаване на мерките, които вече е, бяха включени в УДО и а, а, опор. И ние преразглеждаме това продължение в рамките на новите изисквания. Вие а, мога да ви кажа, тъй като продължението трябва да бъде до 2013 година, а през 2013 година трябва да влезе в сила новата политика. За това ще, е, ще предвидим един специален инструмент, който ще включва специалните мерки, а след това комисията, съгласно предварителното си е, предложение, ще е, включи тези мерки в така наречените делегирани мерки за приложение, за така наречено регионално приложение. За това за сега искаме разрешение от вас да продължиме сега съществуващи и прилагащ се режим. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Галер. Много простичко. Много простичко искане имаме за удължаване срока отвъд юни следващата година. Трябва да помислим за практическото приложение. Трябва да имаме предвид, че е, комисията и съвета не постигнаха съгласие. Но това, което виждаме сега е нещо, което непрекъснато твърдим – че трябва да имаме едно правило и едни размери за всички. Разбира се, има и регионални мерки и се надяваме, че ще има такива регионални мерки в рамките на единната политика по рибарство. Аз не смятам, че мога да се съглася с предложението. Вземете едно 15, един 15-метров съд и да кажем, че не може да се осъществява риболов в определени райони и малките съдове ще трябва да пътуват по 5-6 часа до райони извън тези зони, които са забранени. Ако а, това стане, последиците за тези хора, които биха могли да а, си осигурят някакви доходи, без да се налага да пътуват на отдалечени разстояния, е нещо, което трябва да има предвид комисията и заплахите, на които са изправени тези хора, само и само да съблюдават. А, с тези изисквания, за да могат да си осигурят доходи и да си погасяват задълженията към банките трябва да се има предвид тези съдове и тяхното а, отражение върху а, въведените общи допустими улови. Затова искам да се обмисли този въпрос. Целта е още през 2009 година в Люксембург беше предложено това да се направят предложения, да се стигне до някакво споразумение – защото привидно това искане изглежда доста разумно. Аз тук не твърдя, че се играе подмолно, но бих искал да имаме по-продължителен дебат, консултации с комисията, с съответните съвещателни органи. Не знам какъв е графика на работа на тази комисия, но смятам, че един от регионалните съвети трябва да изпрати свой представител и да обяснят какви биха били последиците в краткосрочен план. Chairman, I've... Аз всъщност нямам е, реални затруднения за да позволи разширението на техническите мерки до следващата година, юни месец. Аз мисля, че е необходимо. В противен случай те ще изтъкат. Е, обаче е, какво предстои след това? Е, на последното заседание ние обсъждахме дали намерението на комисията да намали рамката и да го сведе до едно техническо, до технически въпрос, до технически мерки. Дали е, тази рамка и вашето позоваване на регионализиране ще означава, че ние ще поверим всички подробности по техническите мерки на регионите или е, е въпрос на комитология защото знаем, че дявола винаги е в подробностите. Винаги, когато има комитология, хората са ни благодарни. Ако обаче им се, се повери на регионите и да искаме да преценят какви са техническите мерки само за техния риболов, аз съм по-скоро за това при цялостната реформа, която се предвижда тази година. Благодаря ви. Аз се надявам, че няма да се мине през комитология, защото това означава да се отегли предложението. Предполагам, че е, комисията ще действа по-различно за бъдеще. Да. Първо да отговоря на господин Галагер на тревогите му за е, положението в момента, как се третират е, е, плавателните съдове и малките кораби, които живеят с сегашните мерки. Няма да очакваме сегашната система да стигне до крайния си срок, за да започнем оценка на въздействието по онова, по което се провалихме миналата година през ноември за да сме готови да е, разработим мерки, е, които да съответстват в по-голяма степен с е, загрижеността, която се изразява в отрасъла. Ако продължаваме някои мерки, това не значи, че междувременно не правим нищо. Можете да кажете, нека да развием тези мерки чрез продължаване. Мисля, че това не е желателно, защото излизаме от рамката на реформата. Обаче смятам, че трябва вие, както и ние, е, да е, е, искаме е, веднага оценка на въздействието на мерките, които вече се обсъждат. Предложението за продължаване на мерките се обсъжда в съвета и някои държави членки искат подобрение в сегашната система, подобрения, които ние добре познаваме и които се е, оценяват от компетентни научни лица. Ние сме готови успоредно през периода на продължаване на мерките да разработим нов режим на технически мерки, които да съответстват по-голяма степен на е, реалността на риболова. Е, чрез каква процедура се приема този нов режим? Аз не мога от сега да предполагам какво ще съдържа реформата, особено във връзка с регионализацията. Този въпрос винаги се обсъжда, но доколко е, прилагането на мерките по приложение на реформата ще стане чрез комитология или чрез по-развита регионализация или чрез е, разпоредби, които се прилагат пряко от държавите членки, аз е, днес не мога да знам. Знаете, че ние всички имаме възгледи по въпроса, без да знаем как точно ще стане. Но е безспорно от сега, че комисията иска регионализация, което означава местно прилагане на технически мерки, съобразно е, профила на експлоатация и естеството на запасите. И освен това, е, е, според е, реалната природа на смесените мерки. Благодаря, госпожо председател. Non, je euh, monsieur le de la Commission, qu'il vient de répondre à la question que j'avais... Искам само да кажа, че вие се опитахте да отговорите на въпроса. Искам просто да ни уведомявате. Вие казахте, че може би ще има нов режим, много ви моля, казвайте ни. Ние знаем причините за неуспеха. Благодаря, че ни ги напомнихте, но те са на масата от 2008 година. Вие все пак е, малко задушихте намеренията си, макар и да се вписват в е, рамката на общата е, реформа на политиката на риболова. Но мнението е положително. Така, очакваме вашия доклад. Проекто доклада ще бъде представен на 30 ноември. Приключихме с тази точка от дневния ред и минаваме с, към следващата точка на дневния ред. Размяна на мнение с комисията вследствие на изтичане на срока на дерогациите при прилагане на някои технически мерки в Средиземно море. Казват ми, че представителя на комисията ще дойде всеки момент. Така че да го изчакаме все пак 5 минути. И междувременно ви моля, давам почивка и ви моля да бъдете отново тук след 5 минути. Well, this is good. <laughs> the balance. Well, a ver, bueno, eh, volvemos a, a, re, a eh, reiniciar. Нека да възстановим режима на работа. На 12-та точка сме. Размяна на мнение с комисията поради изтичането на срока на дерогациите по някои технически мерки в Средиземно море. Това е нещо, което вече обсъждахме преди няколко месеца и по искане на зелените сега отново ще разгледаме този въпрос. Ако не ме лъже паметта, по време на последното заседание ние казахме, че някои държави членки все още не са представили своите планове за управление. Бихме искали да разберем до къде са стигнали нещата и дали всички планове са внесени вече и дали са в съответствие с регламента за техническите мерки. Е, на ранен етап сме, но имаме все пак някаква представа за съответствието с този регламент. И за това позволете да приветствам с добре дошла госпожа Пария, бивш служител на генерална дирекция по рибно стопанство и сега е в генерална дирекция по морските въпроси. Ще се радваме да чуем какво имате да кажете по тази тъй важна тема. Тя е важна за всички депутати, макар че не останахме много в залата, но ви уверявам, че смятаме тази тема за важна и очакваме да видим какво ще бъде развитието в бъдеще. Имате думата. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за милите думи. Бих желала най-общо да ви запозная с текущото състояние по регламента за Средиземноморието. Радвам се, че поискахте тази среща, тъй като тя ще ни даде възможност да актуализираме информацията за прилагането на регламента за Средиземноморието. Както знаете добре, този регламент е изключително сложен, обхватен, като нормативен акт. Той включва всички аспекти на рибното стопанство, екологията, като в същото време отчита спецификата в басейна на Средиземно море. Е, той бе предхождан от много обстойни преговори. Не е лесно да се прилага този регламент. Държавите членки показаха, че има някои проблеми по съблюдаването на проистичащите от регламента задължения. Положихме максимални усилия да подпомогнем държавите членки, за да могат по-добре да вникнат в този регламент, да изпълнят задълженията си, да се съобразят с изискванията, залегнали в него. Бе сформиран регионален съвет, съвещателен орган 2010 година и службите на комисията присъстваха на няколко срещи в Марбея и в Солон, за да можем да дадем някои а, разяснения. Имаше някои други срещи в Средиземноморието, на което присъстваше и комисията, като целта бе да предоставим информация и да окажем подкрепа на държавите членки. А, госпожа Данеменяки, комисаря, проведе срещи с различни представители на организации, работещи в областта на рибарството с оглед да окаже помощ на рибното стопанство и администрациите, които отговарят за него. Възоснова на всичко това държавите членки преразгледаха някои от плановете за национално управление, е, които са в основата на исканията им за дерогация от регламента. Както знаете, визира се задължение – за разработване на национални планове за управление на рибното стопанство. Когато бъде поискана дерогация, както е предвидено по регламента, то трябва да е в контекста именно на тези национални планове за управление. Различни процедури се прилагат, няма да ви запознавам с тях подробно, мога да се върна на тази тема, така че процедурите са различни а, поради това, че нормалните национални планове а, са такива и независимо дали ще бъде поискана дерогация или не, особено когато дерогацията а, е свързана с разстоянието до бреговата линия, то тогава трябва да се приложи една конкретна процедура и се изисква становище на научния комитет и минаваме тогава на процедура по комитологията. Нека така да го кажем. Бих искала също така да ви припомня, че регламента бе прият през 2006 година. Декември влезе в сила 2007 година, януари месец. Държавите членки до декември 2007 трябваше да приемат националните си планове за управление. Както знаете, повечето не го направиха. И в крайна сметка Получихме част от тези планове между 2007 и сега но липсваше доста информация, много от изискванията не бяха спазени и се наложи да поискаме допълнителна информация. В резултат от всичко това, в края на май 2010 година, когато и тичаше срока за дерогациите, се оказа, че нямаше прияти национални планове с дерогации, така както бяха предвидени. И към момента положението е следното. Нямаме дерогации, които да са били дадени, поради това, че не бяхме в състояние да оценим националните планове – Тоест, националните планове не съдържаха цялата изискуема информация, която да предадем на научния комитет и след това да можем да преминем през процедурата по комитология, както бе предвидено. И съответно да одобрим тези планове. С две думи, от 1 юни 2010 година насам не можекът да бъдат одобрени дерогации по отношение прилагането на регламента за Средиземноморието. Освен това, получихме куп планове точно преди изтичане на крайния срок на 28 и 29 май. Тогава ги получихме повечето, което означава, че ни трябва време да ги разгледаме, трябва ни време да ги анализираме, да преценим дали отговарят на критериите, залегнали в приложението към регламента, след което ще трябва да ги насочим към научния комитет. За момента имаме два плана, които ще влязат в научния комитет за разглеждане от Испания и от Италия. И възоснова на решението на научния комитет и възоснова на собствените ни анализи, ще ги внесем в комитета за управление и много се надяваме, че в началото на 2011 тези планове ще бъдат одобрени. Така че нещата не стоят както би трябвало да стоят. Имаме планове от 9 държави членки и те в момента се проучват. Взехме решение да поддържаме редовна връзка с държавите членки за ускоряване на процедурите и наш, също така да получим пояснения от националните компетентни органи, за да могат тези планове да бъдат одобрени в най-кратки срокове. Най-общо казано, така стоят нещата. Мога да отговоря на въпроси по определени теми, ако има такива. Но на този етап така изглеждат нещата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Благодаря ви много. Благодаря за това ясно обяснение. Разбира се, че ние се безпокоим от това, че държавите членки не са дали плановете за управление по решение от декември 2006 година. Още не са ги изготвили. И ние естествено критикуваме това. Казахте, че не са отпуснати дерогации. Колко дерогации обаче са искани? Това е нашия въпрос. И дали някой от е, плановете за управление на държавите членки вече е прият от комисията или поне оценява ли се от комисията сега? Това са ми въпросите. Comisión. Ah, usted no, señor Andrés Barea. No, no, pues usted, venga. Eh, una pregunta mm, para, para aclaración. Eh, Имам, имам въпрос. Вие казахте, че имало два плана Испания и Италия, е, които ще бъдат е, предадени на научния комитет. Е, той ще направи оценка, след като се допита и до комисията. Каква е точно процедурата? Дали ако някой от критериите не е адекватен от научна гледна точка, каква е процедурата преди процедурата по комитология и одобрението като такова само по себе си. Благодаря. Благодаря. По първия въпрос. Както казах, девет жави членки са поискали е, дерогации, свързани с разстоянието от бреговата линия. Това са възможно по силата на член 39.5, алинея 5. Извинявайте, 7 са Франция, Гърция, Италия, Малта и Словения са поискали дерогация. In my recollection... Доколкото си спомням, и Целия е приела 8 плана за управление, поне за сега, но това са планове, в които не са включени дерогации. Както вече казах, държавите членки трябва да подготвят планове за управление, след това да ги представят на комисията 6 месеца преди, за да може комисията да изрази своето становище. Така стана с Италия. Особено в плановете, които, в които не се изискват дерогации. Сега, ние все още разглеждаме дали промените, които е поискала Италия, наистина са въведени, но на практика това са ни технически подробности. Но на практика всички тези изменения са влезли в италианското законодателство. Що се отнася до втория въпрос? Когато, примерно, по по получим един план, какво правиме? Първо проверяваме дали всички критерии са залегнали ако няма, ако тези критерии не присъстват, ние не предаваме плана на научния комитет, а я връщаме на държавата членка. Ако обаче сме удовлетворени от е, залегналата информация, то тогава предоставяме този план на научния е, комитет. Ако той не възрази, тогава ние извършваме анализ и ако всичко е наред, е, предаваме на комисията, коми, комисията по управление. Обаче, ако научния комитет иска допълнителна информация, ние, предост... ние, се, връща... ние се обръщаме към държавата членка за допълнителна информация и след това отново внасяме тази информация в научния комитет, така че това е, това е, това е, това е процедурата. При, при всички случаи е, ние проверяваме нещата стъпка по стъпка. Първо дали самия план е допустим, след това го предаваме на научния комитет, ако той каже добре, продължава нататък, ако не, връщаме в държавата членка за допълнителни уточнения и информация. I would like also to... Бих искала също така да ви да ви кажа, да заява, че ако наистина не е, не сме доволни или не намираме плана за управление е, задоволителен, то ние връща, го връщаме ние се обръщаме към комитета, но сега не, просто не сме прибягвали до това, но целта е все пак да има добро управление на сектора рибарство, но до сега сме имали добро, така, до добри взаимоотношения с държавите членки с цел изработването на тези планове за управление на резервата. Госпожа Бария, искам само едно малко уточнение. Значи, доколкото разбирам, 9 страни са представили планове за управление, макар и в последния момент. Две държави членки Плановете на две държави и членки са в научния комитет, докато седем държави членки са поискали дерогация относно разстоянието до бреговата ивица. Какви са причините за поискване на подобни дерогации? Предвиждаше се съгласно географското местоположение да се дадат дерогации за някои държави членки, защото не може всичките кораби да е, се възползват от едни и същи дерогации. Разбира се, всичко, всичко това трябва да бъде научно обосновано и ако такова искане залегне в е, управлен, управленческия план, подобна дерогация може да бъде е, предоставена съгласно член 13, но не става дума за критика, да критикуваме комисията Просто критикуваме положението такова каквото е в момента в Средиземно море. Ако планове на управление не се представят в срок, то е, би трябвало да се приложат санкции, защото в противен случай е, няма истинска политика на управление на ресурсите в Средиземно море. На практика има технически мерки, но е, държавите членки не ги, не ги прилагат. Какво означава това, че този отрасъл не иска да прилага тези, тези мерки? Член 13 дава възможност за дерогация, но след като е представен съответния план и след като има такова искане. Аз просто не мога да разбера защо отрасъла се оплаква, след като държавите членки въобще не е, прилагат необходимите мерки. Тук се многократно се спомена Италия. В момента няма италиански депутат. Не, не. Как, това е, това е чистата истина в крайна сметка. И, а, нашия приятел е италянец, но той на, на, на, на практика не, не представлява правителството си. Не, не, не, не, не искам, не, не, не исках да кажа това. Аз самата имам доста проблеми със собственото си правителство. Но както казах, е, много малко планове за, действие, за действие, за управление са били представени, а също времено има доста искания за дерогации. Сега аз не казвам, че комисията е виновна, но на практика тези технически мерки са нещо така пък е смехотворно, защото комисията трябва да се обърне към държавите членки, да кажат е, еми след като са прияти регламенти, технически норми и никой не ги прилага, то ще вземеме мерки ние. На, на практика положението в Средиземно море е катастрофално. Така че е, от, друг, от една страна отрасъла иска норми, иска да бъдат приети норми и критерии, от друга, от друга страна обаче държавите членки не ги прилагат. Така че можем ли да приприемем някакви мерки, за да задължиме държавите членки да приложат мерките? Наистина, е, трябва, трябва, трябва да, да има логика в цялата работа регламентите, разпоредбите се приемат, за да бъдат прилагани. А тук на практика изглежда, че то, нито този регламент, нито тези разпоредби уреждат някого. А ако в крайна сметка не, не смятате ли, че има начин да се оправят нещата, да се подобрят нещата? Аз бих искала да чуя някакви предложения, защото не можеме да, да, да, да изоставиме е така нещата и техническите норми за рибарство да не се прилагат. Това е важен въпрос. Толкова много сме работили по изработването на тази, на тази документация, на тези е, регламенти, на тези ак, нормативни актове и на практика те не служат за, за нищо, никой не ги ще. Това е просто моето мнение, така че много ви моля, кажете каква, какво мислите по въпроса и по, как, по какъв начин можем да се обърнем към заинтересованите страни и да ги задължим да прилагат е, нормите. Имаме всички сме членове на Европейския съюз, имаме обща политика в областта на рибарството, имаме един фонд ФРЕ и Просто, ако държавите членки не се съобразяват с решенията и то по такъв флагрантен начин, просто те не трябва да имат достъп до ФРЕ това е нещо, което бихме могли да обсъдим и около което да се обединим. Ами, държавите членки, които не да, които не, не се съобразяват и не прилагат законодателството, не трябва да получават помощ. А на практика, независимо дали прилагате или не прилагате разпоредбите, получавате средства. Това е като за правата на човека. Кой зачитате ги, не зачитате ги получавате помощ. А сега давам думата на представителката на комисията за евентуални предложение от нейна страна за усъвършенстване на нещата. В крайна сметка, вие сте е, в пряка връзка е, с държавите членки, вие сте нези, които получавате плановете за действие и за управление, вие ги предоставяте на научния, на научната комисия. Кажете как могат да се оправят нещата. Started... Аз е, Започнах с е, е, приятната страна на дейността ни, обаче има и една неприятна, която се изразява в контрол и инспекция е, по спазването на европейските е, правилници и процедури по нарушения. От една страна сме били много търпеливи с е, държавите членки и разбирахме, че подобни регламенти трудно се прилагат, но всяко нещо има край. Ще продължим да работим, за да сме сигурни, че плановете за управление, които сега са на масата, ще се прилагат максимално, а от друга страна имаме и програма за строг контрол, както Средиземно море, така и на други места – и е, там, където установим ясни нарушения в законодателството, е, включително и е, неприлагане или частично прилагане на тези регламенти, е, ние ще можем да е, започнем процедури по нарушения. Е, нашия комисар, нашата комисарка беше ясна. Тя е категорична, че тези регламенти трябва да се прилагат ние работим и по поредица от мерки, които в момента разполагаме е, и е, помощ за държавите членки за прилагане на тези планове. Както казах, в някои случаи може е, плановете за управление да се решават на европейско ниво, а успоредно има и възможности за контрол върху ситуацията и ние вече сме направили инспекции в държави членки, където положението не е удовлетворително. Имаме остава се възможността за процедура по нарушения. Както знаете, контрола върху регулирането винаги ни предоставя възможност за административно проучване, това е друга възможност, която ще използваме и разглеждаме и специални програми съвместно с а, а, агенцията а, за контрол върху риболова а, през 2011 година. Така, това е контрол за прилагането на политиката и средствата да се прилага тя и да се спазва. Благодаря. А, аз се, ще се радвам един ден процедури по нарушения да започне срещу държава членка. Мисля, че трябва да се е, заведе процедура за неизправност срещу всяка държава членка. Трябва да се говори с представителите на съвета, е, които, че държавите членки не спазват е, правилника и трябва да сме е, наясно с действителността и да си поемем отговорността está cumpliendo este reglamento en, en su... En, vamos... Е, правилника не се спазва. Може би има държави членки, които спазват правилника, но мнозинството не е. Благодаря ви за информацията. Виждаме, че нищо не се е променило от последното е, ни заседание. Благодаря за това, че дойдохте днес за да ни запознаете с положението в отрасъла и се надяваме, че при следващата ни среща положението ще се е подобрило. Благодаря и представителя на комисията, както и всички участници в това заседание, е, които останаха до края. Утре е, заседание на координаторите ще, е, ще се срещнем утре с министъра от, от Исландия. А не, тя утре няма да дойде. Но ще има обмен на възгледи с Салвадор Гарига Пеледо, както и с Джордж Никълсън, който е министър на външните работи на Фериорските острови. Изключен